Okay, everybody, can you take... Ще помоля всички да вземат местата си. Надявам се, че няма да продължи дълго нашата дейност, обаче ако продължи преди дълго, аз ще оставя председателската си функция и в моята група ще гласуват местниците. и не сме много тук, така че няма да има никакви измами. Надявам се, че всички са си взели картите за гласуване. Виждам, че Олен не е взел своята карта. Още има ли други, които са без картите си за гласуване? Значи един глас за социалистите на човек, който няма карта. Добре. Добре, ако имаме късмет, ще се справя. И така тези от вас, които имат карти, моля ги, да ги поставят в апаратурата за гласуване. Да, вие гласувате, аз не. В случай, че ще трябва да напусна по-рано. И така, проекто доклад от Лиам Хангок за дългосрочната устойчивост на публичните финанси в условия за възстановяване в условията на възстановяваща се економика или за възстановяваща се економика. Всички имат карти, добре. Има различни компромиси и отеглени изменения. Ще се постарая да работя така, че всички да гласуваме за едно и също нещо. Нямате карта, така ли? Само бих искал да спомена, когато гледате списка за гласуване, ние подкрепяме някои от компромиси. Това не е посочено в текста но просто искам да подчертая това, че някои от компромисните изменения са подкрепени от нас. Да, надявам се, че вие ще сигнализирате за това. За... Просто ме гледайте мен и ще разберете. И ако се чудите за този сателит, Всъщност това е камера, която ни снима всички. Това е за медиите. Това е парламентарната служба. Е, така че всички трябва да се усмихваме, но мисля си, че още няма звук, а може и да няма. Така, преминаваме към гласуване. Изменение 50. Моля, вдигнете ръка. Всички, които са за, против. Въздържали се. Приема се. 51 за. А, всъщност това отпада, така ли? Добре, тогава компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53. 53 в две части. Кой е за? Първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Мисля си, че се приема. Можем да проверим, ако искате. Добре. И така, втора част. Моля, гласувайте по електронен път. everybody voted? Всички ли са гласували? Моля по-бързо, господин Болман. Моля, натиснете копчето. Не мисля, че има особено значение, защото 28 за, 14 против. Приема се. 54 за, против, въздържали се. 55 в три части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Мисля си, че се приема. Част 3 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б е оттеглен. Затова гласуваме за изменение 59 с устно изменение, подкрепено от зелените. За. Добре. Вие искате да гласувате пусното изменение, така ли? Добре. Мисля, че има искане да се гласува първо, да се включи устното изменение. Включваме ли устното изменение? Кой е за включването на устното изменение? Против? Въздържали се? Добре, не се включва устното изменение. Гласуваме по първоначалния текст.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 въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64-65 отпадат. 66 за, против, Да, 66. 64-65 отпада, 63 гласувахме, сега Сега 66. Кой е за 66? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 67. За? Против?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 против, въздържали се, приема се. 75, 75 отпада. Сега компромис F. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Останалите отпадат. Компромис G е оттеглен. Гласуваме за 81. Всички, които са за, моля тигнете ръка. Гунар, това е вашето изменение, нали? И така, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 84. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, 23 против. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 с устно изменение. Добавя се сегашните и. 86 за с поправката против. Въздържали се. Приема се. Параграф 1 на бюджета. За, против, въздържали се. Приема се. Бюджет. Втори параграф за, против, въздържали се. Приема се. Има ли възможност да гласуваме по всички предложения на комисията по бюджета? Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 10 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път. Изменение 88. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се 24 на 19. 89 и 90 отпадат. 91 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис хаш за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис и за? Против? Въздържали се. Мисля си, че по-добре е да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път компромис. И? Компромис И. Електронно гласуване. Продължава гласуването. Мисля си, че всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, 22 ма против. Сега изменения. 96. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 97 отпада, 98 не отпада, за 98, против, въздържали се, приема се. 99, а не, отпада, поради 98, не, А ако се приема изменение 99, отпада. Значи 99 отпада. 100 също така, заради 96. 101. Гласуваме за 101. Против. Въздържали се. Приема се. 102. За против, въздържали се, приема се. Останалата част от тази част отпада. 105 е оттеглено. 106. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 107. Извинете, отпада. Извинете, отпада. 108 също. Следващото е компромис и Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромиска. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега компромис Л. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по електронен път. Компромис Л. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, нямам карта за гласуване. Така или че се отхвърля. Така. Повече от отхвърлено. 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, отхвърля се. ЕНП е против. Говорим за 116. Е предпочитано за. Против. Въздържали се. Приема се. 117. За. Против. Сто Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Останалите отпадат. Бюджет 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се. Приема се. 122. За. Против. Въздържали се? Нека да проверим по електронен път 122, моля. Всички ли са гласували? Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се. Нека да проверя. Компромис М. Моля гласовете по електронен път. Всички ли са гласували? Отхвърля се. 124 са. Против. Въздържали се. Приема се. и... 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Компромисен за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се. Доста съм объркана. 151. 151. Нека да гласуваме по електронен път. 151. Моля, гласувайте. Everybody voted? Okay. That is rejected. 20... Отхвърля се 21 за, 23 против. Отхвърля се. 152. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 153 за. Против? Въздържали се? Приема се. 156 за. Против? Въздържали се? Приема се. 157 за. Против? Въздържали се? Приема се. 158 за. Против. Въздържали се. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Приема се. 160. Извинете, 159 беше видишно. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 5 за. Против въздържали се, приема се. Има още бюджет 5. Има ли някаква грешка? А, не, просто е повтарям. И, и така, бюджет 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Бюджет, параграф 6. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Отхвърля се. Бюджет 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Становище на Комисията по заедостта. Засилено сътрудничество. Няма да гласуваме. 162 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменения 6 и 7 отпадат. Изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Компромис О. Моля гласовете. Всички ли са гласували? Отхвърля се.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 Всички ли са гласували? Край на гласуването. Да, отхвърля се. 21 за, 23 против. Изменени 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменени 17. Моля, гласувайте. And that is lost. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 отпада. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Останалите отпадат. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отеглени ли са? Не. 27 за. Против. не мога да разбера. Нека по електронен път да проверим. Изменение 27. Моля, гласувайте. 27. Which is the same as 26, only 26 was withdrawn. Като 26, само че то беше отеглено и така приема се 24 за 21 против. 28 отпад. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се компромисите е отеглен. Изменение 30 за против, въздържали се, приема се. Останалите отпадат. Компромис О е За Затова изменение 33 и 34. Моля, гласувайте, които са за, против, въздържали се, приема се. 35 отпада. Компромис В оттегля. 36 сега за. Против въздържали се. Приема се. 37 за. Против въздържали се. Въздържали се като че ли се отхвърля. 38 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против въздържали се, приема се. 40 и 41 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Изменение 40. 40, да. That's carried. Приема. 42 отпада. Компромис W за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 Гласуваме. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 24 за, 6 против, 14 въздържали се. Приема се. А вие сте също за. Добре. Значи 25 са за. Господин Ханс Питер Мартин. Аз нямам карта за гласуване, така че моля отчетете, че съм се въздържал, така че има 15 въздържали се. Благодаря ви. Господин Гок, желаете думата ли? Исках само да кажа две думи като докладчик на гласувания доклад, просто за да ви изкажа усещанията си. Разочарован съм, както си мислите и вие от е, гласувания текст. Действително, някои от текстовете бяха добър компромис, но знаете много добре, че има е, спекулативни атаки срещу държавите и съжалявам, че не успяхме да постигнем по-амбициозен компромис, за да подобрим е, економическото управление на Съюза и да възстановим економиката. За това моите другари и аз самия се въздържахме върху покрайното гласуване. Надявам се, че в оставащото време до пленарната сесия ще продължим разговорите с останалите политически групи и е, ще положим всички възможни усилия, за да постигнем по-уравновесен резултат. Благодаря. Well, um, I... Благодаря от името на докладчика. С това приключихме времето за гласуване и ви желая е, приятен след обед или това, което остава от него поне.